Не, в такъв случай потвърждаваме правомощията му. Групата на социалистите поиска госпожа Магдалена Алварес Алса да бъде заменена в делегацията Европейски съюз Русия. Ако няма някакви а, забележки, желанието им е прието.